Good morning, everybody. Добро утро. Добро утро на всички. Нека да започнем с днешното заседание на нашата комисия. Първа точка – приемане на дневния ред. Предполагам, че след като няма възражение, дневния ред се приема. Едно съобщение по втора точка Ще гласуваме за доклада за Черна гора, Черна гора 2015. Е, днес е, доклада за бивша Югославска република Македония е, е отложен, тъй като някои от колегите, които работят в нашата комисия, ще посетят Бюрм и едва след посещението ще включим вече доклада за Македония, евентуално с известни поправки в нашия дневен ред за гласуване. После ще гласуваме и за прилагане и преразглеждане на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Трябва да действаме експедитивно, за да имаме време. Знаете, че една голяма част от нашите колеги от националните парламенти вече са тук и след това ще бъдем с тях. И така, започваме с доклада за Черна горе. Чарлз ще ни информира. Струва ми се, че можем да започнем направо с гласуването и да не се бавим, господин председател, казва господин Тенок. И така, компромис едно. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме за параграф 2. 23 е, е, за против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за против,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 Отхвърля се. Бихте желали проверка. Добре, 41 проверка, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. А, приема се. Хората явно не вдигат добре ръце. 42 изменение за, против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 против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, Не вдигате добре ръце. Е, проверка е, по 89-то изменение. Моля, гласувайте с електронни карти. Работи ли системата? И така, режим на гласуване по 89-то изменение. Приема се. Да, не бе ясен резултата с дигане на ръце. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 100. Кой е за? Против. Въздържали се. Предпочитам да направим проверка. Моля, гласувайте. Отхвърля се. И така. Компромис 10. Тъй като 100 Изменение 100 бе отхвърлено, сега по 102 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И сега вече компромис 10 за,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 гласуване по втора част. Е, е, изменение 111. Гласуваме по 111. Изменение втора част за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 122, втора част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се. Бих казал, че се отхвърли, но е, не е съвсем ясен резултата. Нека да направим електронна проверка. Closely rejected. Малка е разликата, но се отхвърля. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за, против въздържали се, приема се. 130 за, против въздържали се. Моля за проверка с електронно гласуване по 130. Okay. Closely. Добре, е, приема се малка разлика в гласовете. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис е, за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. Желаете проверка по компромис 16. Електронно гласуване, моля. Да, е, вашите колеги са внесли изменения, затова искате проверка. Добре. Uh, Очевидно са необходими вътрешни консултации между социалистите. И така, вие отхвърлихте компромиса. Е, добре. И сега ще трябва да гласуваме по а, 10 допълнителни изменения. 139. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Моля, същата логика. За първи път ми се случва е, компромис е, да бъде отхвърлен. Тук, в тази комисия. Е, да, всяко нещо си има начало, скъпи. И така, отхвърли се 146 за, против, въздържали се, отхвърлен се 147 за, против, въздържали се. Проверка. по 147. Някои не гласуват. Е, какво става? Позадрямахте ли в тези часове? Е, отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 са. Против. Въздържали се. Проверка. Край на режима на гласуване. Отхвърля се с малка разлика в гласовете. 151 за, против, въздържали се. Проверка. Don't translate that. Closed. Край на гласуването с един глас разлика в гласовете се отхвърля. 142. Не. Извинете, направи грешка. 145 гласуваме в момента. Кой е за? 145 против, въздържали се, отхвърля се. 150. Гласуваме по изменение 150 за. Не, не гласуваме по него. 152 за. Да, приема се. Браво на социалистите. Те подкрепиха изменението на пикла. 153 Макалистър за, против, въздържали се, приема се 154 за против. Гласуваме за 154. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. 154 е, бе последното изменение, по което гласувахме. 152 не бе подложено на гласуване, защото 148 беше прият. Трябва да прочетете и текста, който е записан до номера на изменението. И аз за това, в крайна сметка, <laughs> казах, че социалистите отхвърлиха компромиса. Вашето изменение не бе прието, тъй като а, компромиса беше отхвърлен, но изменението на Кукън бе прието. Това е съвсем ясно написано тук в списъка за гласуване. И така, е, седмо изменение от съображенията в преамбюла. Гласуваме по тях. За кое изменение искате проверка? Ние гласувахме за 152, 153, 154. Добре, гласуваме по 154. Кой е за? Електронно гласуване по изменение 154. Клаус. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Девет за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме разделно гласуване по изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това беше първа част. Сега втора част. За, против, въздържали се. Проверка по втора част, тъй като не вдигате достатъчно ясно и високо ръцете си. Втора част на изменение 10. имаше няколко гласа в повече. Първо три, след това две. И така, край на гласуването. А, с два гласа разлика се отхвърля. Изменение 11. А, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега съображение е 12-то изменение а, за против, въздържали се, отхвърля се. И е А, нов, 13-то изменение за против, въздържали се, от, приема се. Бележки под линия 1-2. Е, кой е за, против, въздържали се? Против, въздържали се, приема се. Е, така мисля. Сега по 3А. А, не, съжалявам много. Да, все пак. По четвърто изменение към 3А нов. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към електронно гласуване е, по е, проекто резолюцията за Черна гора, окончателното гласуване и така, моля гласувайте. Okay, е? uh, close the vote. Край на гласуването. 50 гласа за, 6 е, въздържали се, 3 е, против. Е, господин Ковачев желая да каже нещо. Андрей. Thank you very much, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Танок за добрите преговори. Искам да изразя изненадата си относно компромис 16, който по време на преговорите беше прият от докладчиците в Сянка, беше наистина приветстван. сега съм изненадан защо тази позиция не е потвърдена и защо оставаме, се оставаме на външния натиск от Русия за промяна на позициите. Благодаря. Thank you, Andrei. Luckily... Благодаря, Андрей. За радост това няма да промени поканата. Can I, can I just... Към колегата Ковачев. Мога ли, бихте ли ми дали думата? Нямахме крайно заседание на, на координаторите. На 15 ти не беше постигнато споразумение точно по тази тема. Аз поне не го виждам така, като докладчик Сянка. Колеги, ние няма да водим дебат сега тук. Гласувахме. Каквото е направено, направено. Край. Сега продължаваме нататъка по стратегията за отношенията Европейски съюз Централна Азия. Господин Тамаш Мерсерич. А, това е първият ми доклад. Благодаря ви, а, благодаря ви колеги, благодаря на колегите от секретарията. Благодаря и на всички съветници, на колегите за това, че изградихме един такъв уравновесен текст, който получи подкрепата на комисията ви. Искам също така да кажа, според всички ваши критерии, като че ли те малко са изненадващи, Искам да се запазят секциите с индивидуалните държави и те секции трябва да бъдат уравновесени. Но има едно изменение, 257 за Туркменистан. Ай, поправя се оратора. 254-то изменение. То все още се дискутира, т.е. не е приключено. Така че ще се опитам да ви предупредя затова работим по темата. Най-вероятно тези теми ще бъдат разисквани допълнително. Но още веднъж благодаря на докладчиците в Сянка за това, че успяха да направят всичко възможно, за да се постигне този компромис. Благодаря. Okay, uh, thank you, Tamas, but I see with the votes that we have a really...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 Компромис 1 за, против, приема се. 72 изменение за, против, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Пак не вдигате ръце. Приема се. Край на гласуване. 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. 75. За, против, въздържали се, прием се. 76. За, против, въздържали се. Нека да го проверим. Гласуваме 76. Край на гласуването. Приема се. 77. В две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Не вдигате ръце. Проверяваме първата част на 77. Приема се. Втората част на 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 89. Устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 90. За, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, прочи, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за,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 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. 136 за. Приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 138 изменение. Adopted close. Приема се с малка разлика. 139 за, против.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 Отхвърля се. 150-то. А сега гласуваме 150-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, приема се. 153 за, приема се. Компромис 8 за, приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Приема се. 165 за. Поправя се председателя. 164 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165 за. Приема се. 166 за. Приема се. Компромис 9. За. Приема се. 172. За. прочи, Въздържали се. Отхвърля се. 173. За. Приема се. 174. Идентично на 175. Заедно ги гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, приема се. 181 за, приема се. Компромис 10 за, приема се. 182, първата част за, Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но ще го проверим, ще го проверим а, електронно. Моля, гласувайте електронно. Първата част. Край на гласуването. Отхвърля се с малка разлика. Втората част. И втората част гласуваме. Не, не. Не. 11, please. Компромис 11 за, прочи, въздържали се, приема се. 199 за, прочи, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, приема се. Компромис 13 за, приема се. 218 за, приема се. 222 за, против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 222 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Дори тук напълно разделени. 29 за, 29 против. 220 изменения за, против. Отхвърля се. 223 за, против. Приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, приема се. Компромис 14 за, приема се. 226 за, против, въздържали се. Много проблематично явно ще бъде тук. Нека да го проверим електронно. Гласувайте. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се. Ще ви помоля да гласувате електронно. Край на гласуването. Приема се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да го проверим. Добре. Гласувайте електронно. Гласуваме електронно по 230. Край на гласуването. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. 234 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. 234 гласуваме. Приема се. Компромис 15. За против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се. 254 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 254 гласуваме. Отхвърля се. 219 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 240 за. Против. Въздържали се. Приема се. 235 за. Против. Въздържали се. Приема се. 239 за. Против. Въздържали се. Бих казал, приема се. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 239. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246 за, против, приема се. 247 за, против. How many people vote? If you want, you want to check 247. Искате да проверите 247? Добре. Добре, ще го проверим. 247 го гласуваме електронно. А, 246. Добре. Гласуваме електронно 246-то изменение. Yeah, 49-7. 49 за и 7 против. 247 за, против, приема се. 249 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Не вдигате достатъчно ръце, колеги. Проверяваме 249. Край на гласуването. Приема се. 32 за. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 256 за. Против. Нека да го проверим електронно. Не си дигате ръцете, колеги. 256. Проверявам електронно 256-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 260 за. Против. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но ако желаете, ще го проверим електронно. Closed. Край на гласуването. Приема се. 261 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 277 за. Против. Въздържали се. А, приема се. 262 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Двеста се отхвърли. 272. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 290 за против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 286 и 287, които са идентични, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 2... Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. 309 изменение. Гласуваме електронно. Приема се. Извинявайте, не съм видял. 329 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се. Приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим ли? То беше ясно отхвърлено. Добре, 304 гласуваме. Изменение на докладчика. Отхвърлено с голямо мнозинство 41 против. 321. Тъй като 304 беше отхвърлено. За, против, въздържали се, приема се. 62 гласуваме също за. 62 трябва да гласуваме, защото 304 беше отхвърлено. За, против, въздържали се, приема се. А сега 307 изменение за против, въздържали се, приема се. 308 за против, въздържали се, приема се. 312 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против. Социалистите за или против гласуват? За, добре, приема се. 328 за. Против. Въздържали се. Приема се. 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 25 за. Приема се. 336 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 338 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 350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 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, приема се. 362 за, против. 365. Поправя се председателя. 363. Трябва да гласуваме за. Против господин Флекенштайн 363. Никой не вдига ръце. Хайде да го проверим 363. Три, шест, три. Гласувам изменение 363. И аз... аз си върша работата, но и вие трябва да направите е, усилия. И край на гласуването сега. Да, разбирам за какво става дума. Тук нещата са свързани с НАТО и Черна гора. И така, 363 се прие, 365 за, против, въздържали се, приема се. 367, кой е за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 373 е, за, против, въздържали се, приема се. И 374 се прие, 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 381 за. Кое искате да проверим? 380. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Приема се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се 3. 383 за, против, въздържали се, отхвърля се. 391 ще трябва да се гласува. И така, 391 за, против, въздържали се. Проверка по 391. It's very close.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 Abstentions? Let's check this, please. Second part, 390. Третата част на 390-то е, изменение приема се. 385 за, против, въздържали се, отхвърля се, 386 за, против, въздържали се, отхвърля се, 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, приема се. Компромис 32 за, Да, 402 на докладчика. Моля ви за. Против. Нека да направим проверка. I saw that. Uh, this time it was clear. Този път беше ясно. Приема се. 402 се приема. Компромис 30 а, прощавайте, пак казва председателя, 405 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, приема се. 398 за против приема се, 399 за против приема се, 401 за против, въздържали се, приема се. 403 за, против, отхвърля се. 404 за, против, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. точка 1 за, против, приема се. 3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 Приема се. 14 за, против, приема се. Компромис 33. Приема се. Точка АА нов 21 изменение за против отхвърля се. От... А сега къде отиваме? 24. За. Oh, Извинявайте, да, разбрах трябва да гласуваме е, АА, то съображение 22. Приема се. Сега 43 на Демес Мекер. За, против, Проверка. 43-то изменение по точка от преамбюла CD нова. Close. Huh. Adopted Приема се с 30 на 27 гласа. 40 изменение по CA за, против, Въздържали се. Приема се. 24-то на докладчика. За, против, приема се. 25 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. 34, 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 52 за, против, въздържали се. Приема се 53. 52. Нека да проверим, моля, електронно гласуване. Adopted. Приема се. 53 за, против, въздържали се. Моля да проверим. 53, Демес Макер. Изменение 53 на Демес Макер. Отхвърля се с два гласа в повече. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Thank you. We have to vote on all of this. Charles. A block vote on the DV opinion, except... Бихме могли да гласуваме анблок или отделно по едно от измененията, защото нека да видим какво ще ни каже докладчика. Той може би ще ни даде съвет. по D3 и 6, 9. Е, би трябвало да гласуваме е, е, амблок, а след това по останалите. Съжалявам, ще трябва да, ще трябва да гласуваме всяко от измененията по-отделно. Очевидно не можем анблок да гласуваме, казва председателя на господин Танок. Различните групи очевидно имат различни представи за гласуването. Нека да, го, да гласуваме първо по 3 и 6 и след това вече блок по останалите. Съгласни ли сте вие? Добре. 9-1. Извинявайте, 3. 9-3. За, против. Кой е против 9-3? Нека да проверим. Close. In favor. Приема се с два гласа в повече. 9-4 за, против, въздържали се. Също се налага проверка, извинявайте. 9-4. Край на гласуването. Приема се. 9-6 за. Против. Въздържали се. Предполагам, прието, но и това трябва да проверим. 9-6, моля. E е, Европа за свобода е пряка демокрация, един глас повече. Приема се с това пет гласа в повече. 9-7 за, против, въздържали се. Нека да проверим да, явно, че не е било за гласи, гласуване в купом. Close. In favor. Да, приема се. 9 на 9-9 за, против, въздържали се. Приема 9-10 за, против, въздържали се. 11 за, против. Приема се. 12 за, против. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 18 9 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към измененията на комисия Инта. 5 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. Фам. Изменение на комисията за жените. Първо за против. Кой е против? Фам едно. Въздържали се? Приема се. Не, извинявайте, много е сложно, нека да го гласувам по-отделно. Фам едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Две. За против, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за,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 27 са за на 28 против. Или 28 за. Може ли да повторим гласуването? ФАМ 19. Да повторим електронното гласуване. Come on, eight of you are not voting. Eight colleagues. Осем колеги не са гласували.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 Close. Край на гласуването. Отхвърля с един глас повече. И окончателно електронно гласуване на проекто доклада. Моля да гласувате. Close. Край на гласуването. 48 на 4. Поздравление за докладчика. Приключихме с гласуването. Okay, dear colleagues, may I ask... И така, скъпи колеги, е, много моля у нези от вас, които не могат да останат, да напуснат тихичко залата, а пък ние продължаваме, имаме много работа. Please, those who would like to speak, chit-chat, consult, uh, ако имате разговори е, във връзка с консултации е, и по работни, и по неработни проблеми, моля, излезте навън да ги проведете. Е, тишина в залата. Okay. We, uh, continue with the... Продължаваме с е, пета точка uh, от дневния ред ще изслушаме е, кратка информация за посещенията е, на нашата комисия делегации в е, Саудитска Аравия и Катар. От 8 до 10 февруари проведохме посещението. на. във връзка с преговорите, които се е, е, водят е, относно Великобритания и така, от Египет трябваше да се върне господин Брок малко по-рано, но аз също участвах в тази делегация и поех ръководството е, господин Данжа и господин Панцер и господин Кай и е, други колеги. Е, бяхме е, посрещнати от е, е краля Сайман на Саудитска Арабия. Много любезно е, бе посрещането. Обсъдихме обаче много сериозни въпроси е, във връзка с ситуацията в Близкия изток и най-вече в Сирия. Още повече, че знаем, войски на Саудитска Арабия са дори на място в Сирия. Имаше представители и, и на военните и обсъдихме последните събития от последните месеци. Саудитско-арабските и ирански взаимоотношения бяха много важна тема в нашите е, разговори, както и е, някои сделки за е, закупуване на оръжие. Е, естествено, въпросите във връзка с цената на петрола, намаляването на цените бяха включени също в дневния ред на разговорите, правата на човека. Имахме срещи с организации, които отговарят за правата на човека, за, с министра на правосъдието, на вътрешните работи. Много е, въпроси бяха е, включени във връзка с е, взаимоотношенията с Европейския съюз. Ситуацията в Йемен, е, която е, е една много щекотлива тема и е, стои високо в е, списъка на е, нашите тревоги и е, е, приоритети, както и е, е, лауреата е, на е, наградата Сахаров за 2015, който в момента е в затвора, съдбата на този човек бе обсъдена много сериозно, уверявам ви. Полезно бе това посещение. Ще дам думата на колегите, може би и тези, които са участвали в делегацията в Саудитска Арабия. След това ще говорим и за Катар, господин Миск. Може би да, благодаря за информацията, която получихме. Как е Ралф Бадаби? Ние не знаем в крайна сметка кога този човек ще бъде освободен и какво е състоянието му. А той е лауреат на нашата награда. Да, обсъдихме тези въпроси и с министра на правосъдието, и с министра на вътрешните работи и правата на човека една част от наказанието, както знаете, бе изпълнено и той трябваше да го понесе. Другата част все още не е така влязла в изпълнение, но по, така да се каже, може е, потенциално е, да бъде изпълнена. Е, от правителството на Саудитска Арабия получихме във всеки случай уверение, че най-вероятно във връзка с здравословното му състояние това няма да се случи нямахме в момента възможност да обсъждаме други въпроси и с семейството, и с жената на блогера, тъй като нямаше нищо драматично. Андрей Ковачев. Европейския парламент многократно е призовавал краля на Саудитска Арабия да освободи нашия лауреат на наградата Сахаров за 2015 година. И председателят Шулц, и Европейския парламент в пленарния си състав многократно официално е призовавал за освобождаване е, е, на е, блогера, но е, нямаме официална информация за това как точно официално е реагирал в писмена форма е, кралят на Саудитска Арабия, нито правителството. При всички положения на дипломатическо равнище е, е, ще Е, проследим по-нататък как ще се развиват процесите и каква ще бъде реакцията. Благодаря. Аз също смятам, че това посещение беше изключително важно, защото ни даде възможност да си изясним позицията на Саудитска Арабия по сериозни проблеми в региона и не само. Искам да подчертая нещо, което до сега не беше пояснено. Економическото положение на страната е доста обезпокоително. Особено цените на петрола, които непрекъснато падат под 30 долара за барел и това се отразява на ангажиментите на Саудитска Арабия към Йемен и към Египет. Тя е основният източник на финансиране на египетския президент. Същото въжи и по отношение на ангажиментите и по отношение на Сирия. Обсъждаше се изпращане на войски, пехота на място. Така че Положението затруднява много тези неща и е, страната трябва да задължнява, за да покрива своите разходи. Това може да дестабилизира Саудитска Арабия, която играе важна роля в, в, в региона. Второ, трябва да имаме ясна позиция спрямо Саудитска Арабия. По време на срещите, които проведахме, на практика почти избягвахме проблематиката на човешките права, а става въпрос за много сериозен проблем. Нашата делегация искаше да спомене това, но а, някакси това бе отбягвано, позвайки се на шерията, което урежда изцяло правото в Саудитска Арабия. Но ние не можем до безкрай да отбягваме този въпрос. Трябва ясно и твърдо да заявим позицията на Европейския съюз пред Саудитска Арабия. Впечатлението, което оставиха в мен тези срещи, е, че тази държава би могла да се развие в положителна насока, но не го прави за да не даде възможност Иран да играе роля сходна на тази на Саудитска Арабия. Ние не трябва да загубим нашия съюзник, като тласнем Саудитска Арабия към продължително ръбитие, без да избягваме въпроса с човешките права. Ви помоля да бъдете е, е, е по-стегнати и кратки в изказванията си, да реагирате е, и на двете е, посещения. Преминавам към информацията за Катар. Много важно е, да подчертаем, че се срещнахме с различни представители на обществото. Е, обсъдихме взаимоотношенията Европейски съюз Катар, е, разширяването на економическите взаимоотношения най-вече. Е, както знаете, Катар е, е важна тема в нашия дневен ред. Естествено и е, някои от спортните прояви, и е, правата на човека, и условията на труд които трябва да бъдат подобрени. Е, бяха засегнати в разговорите бъдещите отношения между Катар и Европейския съюз е, бяха също важна тема и ние изразихме нашето е, желание те да се подобрят и да се дълбочат. и двете страни, за които е, говорим при тези посещения, е, е, всъщност е, би трябвало да засилят и дипломатическите си взаимоотношения с е, Централния изток, е, Средния изток и Африка. Благодаря. Аз участвах в това посещение. Искам да се присъединя към мнението на господин Панцери по отношение на правата на човека. Трябва да е, знаем, че диалогът е изключително труден е, в тази област, за което не въжи за другите сфери. Е, трябва да ви кажа, че в тази държава правата на човека, понятията за правата на човека не са същите като при нас но е, всичко се урежда от шарията. И когато им се задава въпрос, те е, държат на всяка цена да спазват тази философия, буквата и духа на този закон, придържат се към него и е, твърдят, че нашите резолюции нямат никакво въздействие върху тях. Много често става точно обратното. Дори когато успявахме да засегнем въпроса бадали в присъствие на министъра на правосъдието, повдигайки именно въпроса за неговото здравословно състояние, реакцията беше не това, което очаквах. Може би присъдата ще бъде облегчена, тъй като той е в изключително тежко здравословно състояние, но е, всичките тези разговори костват огромни усилия. Е, може би ще можем да постигнем някакъв напредък. Е, уточнихме позициите на двете страни, връзките им с други страни от региона, като Иран, Туркия, е, сътрудничество с Турция по отношение на Йемен и за бъдещето на Сирия. Всъщност това, което ни направи е, впечатление, че според сега действащия прецедент няма бъдеще за Сирия и смятат, че е, пускането на Башара Сад ще бъде част от решението на проблема. Затова те смятат да изпратят и е, въоръжени сили на място. Ако видите тази, този деплиян, ще видите, че вече се подготвя общественото мнение за подобна военна намеса. И нещо, което може да услужни още повече ситуация. Благодаря, Марк. Господин Радош също вече е член на нашата делегация. Давам му думата. Коя е водила и водиче балансирано политика. Благодаря. Катар е една малка държава, която винаги е водила една балансирана политика, която е изправена пред сериозни геостратегически предизвикателства. Но по отношение на Саудитска Арабия, във всички разговори, включително с края, усетихме, че те изпитват някакви затруднения да говорят за Иран след подписването на договорите за развитие на ядрената енергетика. Между двете страни съществува почти 40 годишна враждебност, която сериозно заплашва стабилността и мира в този регион. Е, трябва да се направи всичко възможно напрежението да спадне. Американската дипломация е, изигра положителна роля, но Европейския съюз също трябва да е, играе своята роля. Ние зададахме въпроса с Бадауи, но те не, се, не бяха особено впечатлени от нашите искания. Изглежда, че останалите големи и велики сили, които са активни в региона, Русия и Съединените щати, водят доста по-прагматична политика. Същото ще въжи вероятно и за Китай, когато той започне да се интересува по-живо от региона. За разлика от тях, Европейският съюз е доста нерешителен, неясен в позицията и затова понася най-сериозните последици от всичко, което се случва в региона и същевременно има най-слабо влияние в региона. Същото въжи и за страните от Северна Африка, които са едно от най-големите предизвикателства. Съжалявам много, но в Саудитска Аравия трябваше да има жени в състава на делегацията. Шокиран съм. А, все пак е имало една жена, да. А, в крайна сметка е, правата на жените са една много важна тема, най-вече по отношение на Саудитска Арабия. И позицията е, на парламента е, в един доклад, който аз съм подписала, беше много категорична и ясна. Съжалявам, че не сте наблегнали и на темата правата на жените. На естествено правата на всички, на правата на всички граждани, но в частност на жените са много силно засегнати и се нарушават драстично. като имаме предвид и ролята на Саудитска Арабия в света и най-вече вахабите, партиите, е, е, които са против е, предоставянето на повече права на жените. Много важно е темата за Саудитска Арабия. И освен това, по отношение на Катар, смятам, че трябва да се има предвид и за точно водената война в Ливия. Делегацията и не представила в е, съвсем ясна и правилна светлина е, какви са е, нашите централни теми в рамките на стратегическите ни взаимоотношения. Ако вие бяхте в делегацията, аз ще много да се радвам, естествено, но вие знаете, има един много дълъг списък е, на е, кандидати за подобни посещения е, НП изпрати с нас госпожа Сайфи. А, пък а, имахме а, дебати а, във връзка с а, всички тези теми, за които вие а, споменахте. Имахме, а, в крайна сметка, а, добре уравновесена програма и, и основните въпроси, които и парламентът е, е засягал в своите резолюции и дебати във връзка с Саудитска Арабия, е, както и с Катар, бяха засегнати по време на разговорите. Е, съжалявам много, но вие знаете как става подбора на членовете на делегациите. Трябва да се спазват правата на политическите групи. Господин Нарт, El informe ha sido interesante, pero hay una cuestión que me preocupa profundamente. искам да повдигна един въпрос, който особено ме вълнува и ме безпокои. Тук говорим за Саудитска Арабия, без да споменаваме, че тя е източник на сериозна нестабилност конфликта и с Иран е всъщност стар конфликт, който съществува от началото на века между Йемен и Саудитска Арабия по религиозни и териториални причини, който сега ни се представя като борба срещу хегемонията на Иран – трябва да се отбележи, че дестабилизацията на, Сигура, на Сирия също се дължи на ролята на Саудитска Арабия, която подкрепя една салафистска група Ал-Хабад Шам, която засилва нестабист, нестабилността. Освен това, тази групировка предложи коалиция с терористите от Ал-Кайда. Техните лидери имат много ясни изявления. Те са те считат държавите в региона за врагове и искат да заземат територията. Много от войниците в Саудитската армия са наемници, които са назначени от Лучистан, от Пакистан и само а има и 3000 е, колумбийци, които се борят е, под знамето на Саудитска Арабия. Това е един... Е, всъщност тези, които владеят страната, са представители на един клан. Те харчат много повече, отколкото а, влиза в хазната и макар, че в страната има пазарна економика, тя е уязвима, функционира на племенна основа, фактор на нестабилност и не трябва всичко това да се премълчава. Благодаря. Господин Нарт, ще дам думата на господин Кан. Благодаря, господин председател. Е, нека да започна с е, хубавите е, страни от това посещение. Добре бе организирано и бе много своевременно. Става дума за важни страни, при които по време на разговорите можехме да повдигнем важни въпроси от гледна точка на нашия парламент. По отношение на Саудитска Арабия ще подчертая, че влиянието а, на тази а, държава а, трябва да се разглежда и във връзка с всичко това, което прави държавата във връзка с своята доста настъпателна политика, с това, че милиони хора са потиснати в резултат на нейната подчертано ислямска политика. И е, самият крал е, също е, е, отговорен за тази политика. Много важно е, естествено, всичко това да се има предвид, но това, което ми липсваше в вашата информация, беше, че не се обърна е, особено внимание на това, че би трябвало да ангажираме е, в по-голяма степен и економиката, и економическите отношения. Естествено, е, бизнесът също би трябвало по някакъв начин да е, заеме ясна позиция във връзка с ситуацията. Е, а що се отнася до е, правосъдието, до правната или съдебната система в Саудитска Арабия, естествено, първо трябва да се опитаме да я разберем добре, да вникнем в дълбочина в тази система и след това да се опитаме да подобрим нещата, най-вече по отношение на правата на човека. Взаимоотношенията между Катар и Саудитска Арабия. Струва ми се, че и двете страни се стремят към подобряване на, на взаимоотношенията. Това е важно. И двете държави осъзнаха, че една голяма част от е, трудностите, е, които изпитват, в крайна сметка се дължат именно и на това напрежение е, в отношенията. Трябва да се видят и нещата от гледна точка на Иран и взаимоотношенията с Европейския съюз доста страхове има по отношение на Иран, включително и в двете страни, Катар, Саудитска Арабия, в резултат на иранската революция, там като че ли се засилиха страховете, трябва да обърнем внимание и на този аспект. Господин Кърмин, кратък коментар, моля. Добре, говорим за две страни, Една от тях е, е, подкрепя е, халифата, Катар. А, а, другата а, беше подръжник на халифата, след това а, нещата малко се поразместиха, но и а, по отношение на правата на човека, правата на жените и така нататък а, има много проблеми. Аз не съм социалист, но подкрепям господин Нарт и казаното от него. Е, естествено, това, което чухте от мен, бе едно кратко обобщение, кратка информация. Подробният доклад е много по-дълъг и ще видите, че в разговорите с различни събеседници, с представители на много институции и служби, ние засегнахме един много по-широк спектър от въпроси. А сега ще дам думата на госпожа благодаря. Поради семейни причини аз не можах да взема участие в делегацията в Саудитска Арабия и Катар. Но поне два пъти годишно посещавам страните от региона и съм част от делегацията за страните от Персийския залив. Това, което винаги ме очудва е неразбирането от страна на нашите събеседници от, от, от срещната страна. То се дължи на няколко причини. Това са държави, които от години насам ни помагат. Трябва всички да осъзнаем това, е, включително тези, които критикуват от страни, никога не са стъпвали. Тези е, страни е, ни помагат и економически. Много е, от държавите от Европейския съюз искат помощ за борба с безработицата и е, министрите на вътрешните на министр, като министр на, на, на е, отбраната, трябва да ви кажа, че тези страни много често са ни позволявали да осуетим редица атентати и ни помагат в преследването на престъпни лица. Помагат и, и на дипломатическо равнище, особено Катар, който изграе важна дипломатическа роля, нямаща нищо общо с размера му и която е, далеч надхвърля региона и Катар в редица случаи ни е помагал да решим проблеми, включително и с взимане на заложници и е, в съдебно отношение случаи, когато европейски граждани имаха проблеми в техните страни. Ние често критикуваме тези държави е, и някои ги критикуват без да познават тяхната култура и действителност. Много често те биват обвинявани да предоставят финансови средства на терористични организации – Всъщност действителността не е такава. Не правителствата предоставят тези финансови средства, а фундации, е, които отделят от данъци, които не са достатъчно контролирани от правителствата, но те предоставят тези финансови помощи. Друго нещо, което много често не знаем, е, че ръководителите на тези държави често са преки или потенциални жертви на терористичните организации. Вътрешният министр на Саудитска Аравия неведнъж бе прицел на атентати. Много често игнорираме тези аспекти. Не искам да кажа, че нещата са, върват много добре, но просто при, призовавам да имаме по-балансирано, по-нюансирано отношение. Защото тези държави остават е, с впечатлението, че ние мерим с два аршина. Вярно е, че има проблеми с правата на човека, но има и други държави, които се ползват като че ли с някаква индулгенция в този парламент, който затваря очи на това, което става. Например, Иран. Аз бих искала да се да се занимаем не само с правата на човека, а и с политическите права в Иран, защото там се преследват политическите опоненти и много често това води до екзекуции, обесване, съдебно преследване. Не казвам, че трябва да опрощаваме греховете на едните или на другите, но трябва да имаме едно и също отношение, ако искаме да бъдем уважавани. За да не оставаме впечатлението, че някъде лобитата са по-силни, отколкото другаде. И че ние фаворизираме едни страни пред други. И още нещо, което искам да кажа – под нашия натиск бяха осъществени някои пробиви и това е добре. Ние обаче не го признаваме. Според, не трябва ние да насърчаваме това, което е, не ни харесва, но трябва да поощрим успехите. И в картината, която се представя, има и верни, и фалшиви е, данни. Има и, и жени, които са народни и избратнички. Ние приехме и делегация жени парламентаристки от Саудитска Арабия. Вярно е, че в момента все още в кметствата, в местните власти има малко жени. Не трябва да се задоволяваме с тази даденост спрямо нашата собствена култура. Естествено, че има много неща, които трябва да се променят, но все пак не е лошо да посочим това, което според нас е напредък, пробив. А по отношение на връзките между Катар и Саудитска Арабия, верно е, че имаше години, в които двете държави не общуваха помежду си, имаше сериозно напрежение. Е, Катар пое председател на конференцията за Пресиския залив и е, беше създадена коалиция, е, в която участваха Саудитска Арабия и Катар. Е, разбира се, е, и тук трябва да изискваме повече, но нека да не се впускаме в систематични критики само спрямо едни държави. Извинявайте, че говоря малко по-дълго. В това отношение трябва да помислим че е необходимо да мислим и за мястото и имиджа на Европейския съюз в тези държави или към тези държави. Днес се държим доста неясно докато други държави, които бяха цитирани, Съединените щати, Русия и Китай, имат амбиции да изградят привилегировани отношения с тези държави. Дали в името на правата, които искаме да защищаваме, но които не можем да защитим, ако ни няма в региона, трябва да се откажем от за изграждането на отношения, които да ни позволят да заявим ясно позицията си, но и същевременно да имаме реално влияние в региона. Това е философията, която води делегацията, която ръководи. Благодаря, госпожо Лия Мари, за поясняването на вашата работа и съжаляваме, че не можахте да дойдете с нас в Саудитска Арабия и Катар, госпожа Сайфи госпожа Гомеш е, няма, защото се... Но тя заяви притесненията си, че не е имало жени в делегацията и че не са защитени, не е повдигнат въпроса за правата на жените. Сега и после господин Пашко. А господин Пашко ще поем председателството. Защото трябва да отида в другата комисия. Merci. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря, защото вие ръководихте тази делегация в Саудитска Арабия и Катар по блестящ начин. Съжалявам, че закъснях. Бях на друго заседание. Нека да успокоя госпожа Гомеш. Присъства в делегацията. Вярно, бях единствената жена, но се опитах да представям всички жени по един мотивиран, ето ентусиазиран начин. Няма да говоря дълго, защото изслушах много внимателно Мишел Мари, Мари и тя каза много, много верни неща. Само искам да кажа, че делегацията в Саудитска Арабия и Катар, особено що се отнася до Саудитска Арабия, това посещение беше много важно и че има наистина желание за близост с Европа, почувствахме желанието за диалог с Европа, за напредване на връзката. И наистина ще бъде жалко от наша страна да откажем, да отхвърлим тази протегната ръка, защото а, залива и региона на залива е много важен а, регион, който играе а, важна роля в а, ключовите събития, които се случват сега в региона. Няколко забележки. Тази делегация повдигна абсолютно всички проблеми, по които дискутираме тук в Европейския парламент. Дори си позволихме да кажем доста въп... забележки и по а, човешките права, както и за рол Бадавай. Водихме също дебат с министъра на правосъдието. Много открит дебат, доста, доста открити въпроси зададохме и доста покритикувахме също по въпросите на жените, мисля, че това, което каза Мишел, е много важно, защото има брой избранници жени в шурата в Саудитска Арабия и е, съответно ние показахме какви са нашите искания и на къде искаме да върви диалога относно представянето на жените в тези институции. И със сигурност няма да изоставим проблемите а, на жените. Просто не можем да отрежем диалога. Това няма да реши проблема. Ще има делегация на жените от тази държава, която ще присъства тук в Европейския парламент на 17 март. Те очакват много от нас и ние трябва да изиграем нашата роля. Така че, да, вярно, бях единствената жена в делегацията. Не ми беше обаче никакъв проблем да, да отида с открите лице, с открита коса. Нямаше никакъв проблем и смятам, че точно това е политическото послание. Протегната ръка трябва да остане. Много е важно да присъстваме в този регион и от нас се очаква много. Thank you very much. Благодаря. Сега продължаваме с следващата точка. Искам да ви напомня, че е, няколко минути преди 11.30 госпожа Могерини ще бъде с нас, така че трябва бързичко да приключим с другите точки. Така че мисля, че трябва да попитате колегите, които са били в делегацията, да ги помолите да се ограничат в изказванията си не повече от 2-3 минути. Моля ви, защото иначе няма да имаме време. Започваме с следващата точка, а именно мисията на Фед в Египет. И сега ще поканя господин Лопес, който беше на тази мисия, и госпожа Лох Билер също да се изкажат не повече от 3 минути. 3 минути максимум. Господин Лопес. Благодаря. Искам да говоря за няколко основни елемента. Господин Брок водеше мисията и успяхме да се видим с представители на египетското правителство. Видяхме, срещнахме се с президента, както и с асоциации на гражданското общество. Така че делегацията беше на много високо ниво и беше много полезна. Искам също така да разкажа за тази ситуация в Египет и за латентните конфликти, които като че ли отново се възобновяват. Това, което почувствахме е високата нестабилност в района. Има проблеми по границите с Либия, свързани с контрола на границата. Например, преминаването на границата на беженци от Сирия – има също така и проблем по южната граница, където е Судан, и там също има много комплексни проблеми. И също има проблем и по управлението на границата с газа. Така че това, тази държава е заобиколена от а, държави с конфликти. Знаете, че и Сирия и Ирак не са далече от Египет. А има и вътрешни проблеми, свързани с тероризма, най-вече на север в Синай. Така че тези проблеми създават вътрешни напрежения, които се усещат много силно. Вече от около 5 години продължават протестите на площад Тахрир и мисулманските братя а, взеха властта Знаете, че падна правителството на Манси и сега има ново управление. И след този конфликтен преход има изградена пътна карта, така да се каже, за по-нататъчното развитие на държавата карта, която беше представена от новото правителство, така или иначе до тогава нищо конкретно не се беше случило. И целите на тази пътна карта имаха за цел да се легитимират, да се озаконят институциите на държавата. Направи се анализ на държавата след изборите. Имаше доста кандидати, доста а, политически листи, но ситуацията е много трудна, а, атмосферата е много напрегната, а, има ограничение на демонстрациите и мнозинството от депутатите е, в Ашурата са против развитието на демокрацията Политическите опоненти са в затвора, т.е. няма включващ демократичен процес, така както сме го казвали. А има също така и проблема с авторитаризма, който пък е свързан до някъде и с економическата ситуация. Много силна безработица. Над 10% е увеличението и в близките месеци. И държавата живее само от, един, от помощи в натура, например в петрол и в храна. Така обаче не може да, се, да, да продължава ситуацията. И видяхме какво се случи и миналата седмица с убийството на младият италианец. Ето, това са темите, които обсъдихме с правителството. Благодаря. Госпожа Лохбилер. Благодаря. Господин председател, да, ние наистина присъствахме на едно заседание с депутати, също по съдържанието на това съдържание ние засегнахме въпросите, свързани с а, законите, например законите за демонстрациите, както и за тероризма. Те имат добра конституция, но законите, които са направили, би трябвало да са много по-стабилни, много по-ясни, за да няма различни тълкувания, например какво е престъпление, какво не е престъпление. Също поискахме посещение в затворите, но не можахме да го направим. И министъра на вътрешните работи отмени своята, своето присъствие. Да, казах го и на секретарията на АФЕД. И ние последвахме нашите спешни резолюции, повдигнахме въпроса за ирландският египтянин, който е в затвора. Искахме той да бъде съден справедливо. Ирландският посланник каза, че той е имал над 50 посещения на въпросния човек в затвора. Относно ситуацията с човешките права, след обеда говорихме с представителя на с представители на медиите, както и на Асоциация за защита на човешките права имаше доста тревожни. Имаше доста повод за тревога, защото а, има много политически затворници, изправени пред а, несправедливи осъждания. Има много също така изчезвания на активисти. Когато те се появят, най-накрая се оказва, че са в затвора с най-различни измислени и обвинения. Измъчванията в затворите са широко разпространени и условията в затворите са много тежки. Така че опитах се да се свържа и с Ставрос Ламбринидис, който ще отиде в Египет през март. Мисля, че това е част от диалога за човешките права между Европейски съюз и Египет. Ситуацията е спешна, наистина. Доколкото разбрах, има едно брутално убийство на италиански студент. Това не е било разисквано в нашите официални заседания. Господин Брок каза, че измежду европейските държави членки италианското правителство като че ли не е желало да се повдига и да се обсъжда тази тема. Уважаваме тяхното желание, очакваме резултатите и е, съответно очакваме също да е, повече от всички, с които разисквахме от гражданското общество, е, разбрахме, че зад тези арестувания може би не само системата и според мен ще е добре и Ставрос Ламбринидис да отиде. Смятам, че човешките права трябва да залегнат в дискусията ни и да се опитаме да организираме още една мисия към края на годината. Благодаря, господин Брок. Благодаря ви и аз ще направя няколко е, коментара. Това, което е, разказа госпожа Лох Билер, не бе е, каже, част от нашата програма. Тя остана два дни по-дълго и ние не всички имаме преки впечатления от ситуацията в затворите. Знаем, че положението в момента не е задоволително, но все пак трябва да разглеждаме нещата в, като процес помните, че е, имаше е, опит е, за преврат, имаше смяна на властта. Е, след е, като мисулманско братство е, създаде много-много е, проблеми в тази страна и е, аз мисля, че е, в момента вече е, действително става дума за това е, да се изпълняват части и точки от пътната карта, които са представени и в парламента, и в правителството. И затова е изключително важно да работим с парламента в тясно сътрудничество. Срещнахме много интересни представители на египетския парламент Констатираме, че е, логично и разбираемо няма много опит е, и в Украина, и в Тунис, където имаме все пак малко по-дългогодишни и по-тесни взаимоотношения, е, предлагаме помощ за начина по който се организира парламентарната дейност ще трябва да наложим едно такова виждане и в нашата парламентарна администрация. Но все пак имайте предвид, че трябва да се поработи в това отношение и в е, политическите групи. Трябва е, да кажем, е, да помислим за едни възможности да поканим определени подбрани е, представители на парламентарната администрация в Египет, да кажем, тук по линия на нашите политически групи за няколко месеца да им покажем отвътре как трябва да изглежда работата и как може да се подкрепи именно и парламентаризма в Египет, както и крехката все още е многопартийна система в Египет. Естествено, нещата са много по-различни от тези, които ние познаваме. Има специфика, но ще продължим по пътя, по който сме поели. И така, за нас Египет е една много важна държава, защото тя ще може да ни помогне да стабилизираме ситуацията в региона и същевременно стабилност има там, където е, естествено е, устоите на демокрацията и на правовата държава са много е, здрави и където няма драстични социални, економически проблеми и така нататък. Защото тогава населението става много уязвимо и лесно се поддава на популистски, терористски и други изкушения. както знаем, какво е положението в Синай, като знаем каква е заплахата от, страна, от другата страна, от Либия. Естествено, е, Египет за нас е много важна страна, защото тя може да бъде центъра на стабилност в този регион. Стабилността е много важна и за самата страна, тя е и в нашия интерес, в интерес на Европейския съюз. И затова мисля, че един подобен процес на развитие е, в Египет трябва да се подкрепи. Е, ако желаем да предотвратим е, продължаването на такива трагични събития, каквито наблюдавахме по време на мусулманското братство. Дискусията с президента Сиси се обхвана всички тези теми. Много спокойно е, ги обсъдихме и той даде една дефиниция на ислям. На исляма. Исляма би трябвало да а, е, допуска и друго мнение, да допуска и а, а, а, наличието на секуларна, на светска държава. А, всичко това беше тема на разговори и, и е, в университета в Кайро. Естествено, че исляма не означава единствено е, <laughs> война и тероризъм. Обсъдихме обаче и много от проблемите, които съществуват в рамките на Египет. Какво е положението на коптите, да кажем, е, включително и в рамките на една ислямска държава, на една модерна ислямска държава и при едно модерно интерпретиране на исляма е, има място да се обсъдат всички тези въпроси и да се осигурят съответните много по-добри условия и повече права, е, включително и за религиозните е, групи. Благодаря ви. Трябва да продължим диалога. Това е моето твърдо убеждение. Благодаря. А сега има няколко колеги. Госпожа Нагил, моля, две минути. Благодаря. И аз имах честа да присъствам на тази делегация и бих подкрепила казаното от председателя на делегацията, а именно, че трябва да работим заедно. Наистина имаме нужда да работим заедно с Египетския парламент. Това е сравнително нова организация. И е ясно, че трябва да работим заедно, за да разберем, може би, по-добре ролята на този орган за гарантиране на сигурността в страната и за представянето и защитата на интересите на гражданите на Египет. Няколко основни неща, на които искам да се спра, е а, първо въпроса как трябва да ги накараме да работят повече по човешките права и развитие на гражданското общество. С, мисля, че трябва Ставрос Ламбринидис да участва малко повече, да застъпи малко повече тази тема, защото а, не трябва да има никаква заплаха за, за демокрацията и трябва да убедим правителството, че защита на човешките права не е в техен ущърб. Аз също имам известни притеснения относно това как гражданското общество в Египет всъщност не е по, по-слабо развито, отколкото много други в региона. И искам да им помогнем, за да могат те да бъдат способни да участват сами, да издигат сами своя глас. А без, без такова гражданско общество няма да имаме истинска демокрация. Иначе програмата ни беше наистина много натоварена. Имаше много дискусии на високо ниво, за които чухте вече от нашия лидер. И смятам, че е много важно да продължим по същия път. Благодаря. А сега господин Нат. Две минути. Una cuestión es nuestros deseos y otra situación es la realidad. La realidad de Egipto. Едно нещо е какво искаме, друго е каква е реалността. С закона за Харук, в крайна сметка, основното, което виждаме е армията. Мисулманските братия се оказаха единствената сила, която се противопостави на армията. И армията всъщност е бруталната репресия на невинни хора. И почти 65% от економиката на Египет се контролира от армията. Именно за това трябва да променим целия, цялата организация, защото всъщност има един парламент, който няма никаква, никаква власт. При все това, все пак успя този парламент да си издейства своето място и продължава малко по малко. Мисля, че това е реалността. В Египет а, трябва да се осигури първо стабилност. Като се има предвид северноамериканските интереси в региона, мисля, че а, трябва да помислим какво да направим, а за да не е Египет просто пионка на американците. И а, Египет може да стане фактор на стабилност в региона с помощта на Саудитска Аравия. Благодарение на мобилизиране на гражданското общество, дилемата обаче, пред която сме изправени, е трябва ли да се поддържа а, Сиси, който си е малко по-мека форма на армията или да сменим изцяло режима. Благодаря, господин Бишнер. Благодаря ви. Господин Брак, аз не съм чак толкова е, голям оптимист. От 30 години е, наблюдавам страната, е, често съм там и виждам как след е, е, идването на власт на Сиси, е, нещата се влощават. Е, много хора са в е, затвора, изтезават ги, някои от тях умират в резултат на изтезанията. Също времено става дума понякога за някакви фиктивни измислени обвинения в извършване на престъпления, които са станали, когато хората вече са били затворени. Да, нека да ви напомня, че именно на основата на нашето споразумение за свободна търговия всъщност в момента страда населението тъй като в Египет е установена минимална а, е, заплата под 80 е, евро а, е, а, месечно. А, решенията на египетското правителство в момента са предмет на съдебно производство. И именно с тази държава, която всъщност измъчва до смърт, както се казва, гражданите си, ние поддържаме тясно сътрудничество и разчитаме така да установим стабилност. Господин Касталдо, две минути. Ми сембра персино persino Благодаря. Може би излишно да се каже, да се подчертава мястото и ролята на Египет. Египет е заобиколена от нестабилни зони. И ние трябва да имаме ясна позиция. Дали наистина дилемата е стабилност или диктатура, нестабилност и демокрация, стабилност и диктатура и нестабилност и демокрация – Дилемата е сложна. Но смъртта на младия е, италиански студент ни показва, че по, положението със сигурността не е чак толкова гарантирано. беше казано, че правителството се опитва да отласне мисулманските братя, но съществуват напрежения в самия, самите сили за сигурност на Египет. Ние установихме на място това. Видяхме, че съществуват сериозни напрежения в армията, която е основен фактор – за мен е, това посещение беше много важно. Като италианец аз се чувствам лично засегнат и това, което ни разказаха местните неправителствени организации е изключително обезпокоително. Освен това, съществува проблемът с Либи. С Либия. Египетското правителство е ангажирано и, и с този проблем. Целта не е да се търси широка коалиция. Трябва да си дадем сметка, че Египет може да се окаже бомба с закъснител. Има милиони млади безработни, които огромен процент от населението, демографското, бурното демографско развитие също може да усложни нещата. Тъй като е, няма да успеем е, във времето, е, мисля, че ще трябва да е, отложим е, обсъждането за посещението в Бангладеш. Е, Бангладеш. Сега ще се спрем на Палестина. И да се надяваме, че е, ще можем да разгледаме и становището. Е, е. Да, госпожа Мартин Андерсън първа ще вземе думата във връзка с това посещение. Благодаря, господин председател. Това бе делегация съставена с представители на различните политически партии. Ние на всяка цена искахме да видим какво става в Газа най-вече. Е, и аз много благодаря на господин Брок за това, че е, всъщност се поотвориха малко е, е, вратичките, най-вече от бюджетна гледна точка и ние можахме да изпратим една по така, разнообразно съставена делегация. Много важно е, естествено, да споменем тягостното настроение след, с което няма начин да не се върнеш, след като а, си бил в а, Палестина, в Газа, след като си видял а, нещата в Холмс, след като си видял а, как хората трябва да напускат домовете си, а, как живеят в а, непрекъснато разрушени а, квартали, а, как живеят в страх а, и също времено непрекъснато има убити, непрекъснато има загинали е, в Шаброн едно е, момче на 15-16 години бе убито по време на нашето посещение там. Много от е, членовете на делегацията смятат, че действително трябва да помислим много добре за нашата позиция по отношение на Палестина. Знаем, че силите там са разделени, че много трудно ще се получи сближаване на позициите, но при всички положения ние продължаваме е, да настояваме е, за е, зачитане на границите от 76-та година. И това, което аз бих искала на всяка цена да подчертая, според мен Европейския парламент би трябвало да бъде още по-активен и да предприема действително много активни мерки за подобряване на положението здравето, най-вече на гражданите в този регион, защото трябва да ви кажа, че Европейския съюз там не е тема. Някакси хората са обезверени, не ни вярват, не се надяват на нас. Трябва да имаме предвид естествено и политиката на Израел, е, а и нашата политика по отношение на Израел и търговските споразумения за внос-износ е, на определени продукти, за е, политиката, която води Израел във връзка с изграждането на селища в ивицата Газа. Много бих могла да говоря и да давам много примери много така, често нашите събеседници питаха какво става с Доха. Трябва да имаме предвид естествено и всичко това, което е в рамката от 76-та година. Дори когато се обсъждат въпросите, свързани с Хамаса. И така, следва да изчакаме и да проследим много внимателно изборите, които скоро ще се проведат. Е, дипломатическите усилия, най-вече е, Франция е особено активна. Това трябва да се подчертае. Е, конференцията за мир, в която участват много-много страни. Тя е с международен характер. Ядреното оръжие, което също е тема в тази контекст. Какво нашият главен преговарящ би могъл да постигне? Какво може да се направи най-вече във връзка с борбата срещу терористичните организации от типа на Даеш, на Исламска Ислямска държава. Какво може да се направи и във връзка с взаимоотношенията с Израел? Ние се нуждаем най-вече от мир между Израел и Палестина и се нуждаем от демокрация в арабските държави. Много благодаря, че имах възможност да участвам в това посещение. Господин Франк. Благодаря ви. Аз бях също член на делегацията в Палестина. Страхувам се, че действително така, отчаяние, разочарование бяха, така да се каже, преобладаващото усещане, когато се срещаш с, наш, с събеседници и с граждани. От двете страни всъщност са застрашени е, хората, които живеят там. От една страна Израел ги е, притиска, от друга страна е, Ислямска държава. И е много важно, естествено, нещата да е, се решат в е, условията на преговори с е, Израел. И като че ли е, все повече се разширяват е, е, селищата, изграждани от Израел. А, навсякъде има е, стени, навсякъде ограждения. Е, ето, с това се занимава най-вече Израел в момента. Е, бедуинската общност. Е, е, Срежнахме се с техни представители. Те са готови, така да се каже, да напускат, защото от всякъде се стеснява жизненото им пространство покрай селищата, които се изграждат от Израел. Също време нямат разрешителни да напуснат територията. Много деструктивна е ролята на е, военните е, в Израел. Е, и много често в разговорите чувахме Европейския съюз е твърде слаб и очевидно не може да направи нищо. Смятам, че трябва да вземаме една силна позиция и да бъдем много активни в това отношение. Необходимо е естествено сътрудничество за в духа на едно общо развитие и стабилизиране на ситуацията. Но в момента като че ли няма знаци за постигане на мир между Израел и Палестина. Следващият оратор. Да, няма да повтарям това, което вече чухме. Госпожа Алкен е това. Много тревожно е това, че госпожа Могерини говори непрекъснато за това, че ние не сме в състояние да наложим някакви определени решения във връзка с този регион и това се разпространява така като мнение е, и от страна на Израел в Палестина, така че палестинците са абсолютно обезверени и това трябва да знае госпожа Могерини. На тази територия е, има много млади хора и тези млади хора се нуждаят от надежда, те се нуждаят от малко повече вяра в бъдещето. Е, всички институции, с които разговаряхме в крайна сметка и с представителите на определени служби и власти там поставяха въпроса за изграждането на селища от Израел и същевременно ние трябва да заемем една много ясна позиция в това отношение. Тези селища се изграждат незаконно. Те са незаконни. И в крайна сметка трябва да направим нещо за подобряване на условията на живот на арабското население там, защото това на практика решава до голяма степен важен и е, проблемите на, тук в нашите страни. Ние трябва да обърнем повече внимание и на условията на живот и на е, перспективите за арабското население, което е тук в Европа. Е, е, много често, когато е, се говори за е, тези проблеми с представители на определени служби и институции се говори най-вече за израелските институции, не се говори за европейските институции. Ние просто <laughs> за тези хора вече сме твърде слаби и не толкова важен фактор. А трябва при всички положения да подпомогнем преговорите това трябва да бъде основният ни проблем. Много ви моля, опитайте се да убедите върховния представител е, на Съюза, госпожа Могерини, че е изключително важно е, да е, не само да бъдем много по-силно представени там, не само да бъдем по-правдоподобни, но и да наложим едни конструктивни отношения между двете страни. Имам предвид и Израел най-вече, защото там отношенията очевидно са достатъчно добри, за да можем да наложим някаква конструктивна позиция. Благодаря. Господин Брок, аз мятам, че Европейския съюз се придържа към собствените си закони и принципи по отношение на конфликтите в този регион. Многократно сме обсъждали тези въпроси през годините и през последните седмици също по отношение на изграждането на селища от страна на Израел, ние многократно сме казвали какво мислим и нашата позиция е много ясна. Но също време ние се нуждаем от един сигурен Израел в този регион и това трябва да е ясно. И по отношение на Дамаск имаме много ясна позиция. Естествено и по отношение на военните действия, то най-вече по въздуха. Разбира се, че ако можем до някъде да върнем страните на масата на преговорите и да наложим един по-конструктивен дух е, на преговаряне, тогава ще има по-добър шанс за успех. И така, благодаря ви много сърдечно за тази дискусия. Прекъсваме за момента дискусията по точките от дневния ред на комисията. Влизат нашите колеги от националните парламенти и ще изчакаме госпожа Могерини, за да продължим с междупарламентарното заседание. Благодаря ви. We have decided uh, that we, the other issue, Bangladesh. Решихме, че е, темата за посещението в Бангладеш, както и е, точка 10, най-вероятно ще бъдат обсъдени в понеделник. Е, това по отношение на дневния ред. Ако сте съгласни с това предложение, естествено. No.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 Ladies and gentlemen. Дами и господа, моля заемете места. Нека да започнем нашето съвместно заседание Национални парламенти и Европейския парламент. Мисля, че имаме много интересна програма за следващите няколко часа. Приветствам с добре дошла тук заместник председателя на комисията и а, а, ръководител на външната служба, върховен комисар госпожа Могерини. Това е много ключов елемент, по който ще говорим. Ще продължим по темата и след обед знаете, че има много конфликти и ще говорим и за Ирак, и за ситуацията с беженците, сътрудничество с Турция, бежен... контрола по границите, Либия, Северна Африка, Тунис, Египет. Видяхме, че има проблеми във всичките тези съседни държави и те всички се сблъскват с борбата с тероризма и с бъдещото развитие на въпроса, но смятам, че Либия, е, либийският въпрос е ключов не само за стабилността в региона, но и въобще и за ситуацията с бежанците. Знаете, лятото идва и знаете, че тогава поток от иммигранти през Средиземноморието ще се усили. Това означава нова хуманитарна катастрофа и а, така или иначе имаме и много повече, това означава и много повече проблеми вътре в Европейския съюз. Както знаете, проблемите днес засягат всички държави от Гърция до Германия и много други. Причините са различни, но проблемите са на лице. Така че надяваме се госпожа Могерини тук да може да даде малко повече информация. Трябва да кажа, че а, имаше а, много добро развитие на а, ролята на Европейския съюз през изминалите няколко срещи с Съединените щати. Имате думата. благодаря. И има наистина много неща, които ни разсейват, така да се каже. Нека първо да ви благодаря за поканата и да кажа, че съм щастлива да бъда тук сред приятели, мога да ви нарека такива. С Европейския парламент се срещаме често, с националните парламенти няколко пъти през годината. А, винаги е удоволствие да видя а, колегите от националните парламенти. Нека да кажа, че този формат на Европейски парламент, национални парламенти е, според мен, ключов в тези времена, в тези тежки времена за Европейския съюз, защото понякога имаме чувството, не само чувство, повече от чувство, че Европейският съюз живее много тежки времена. И нека да кажа, че наистина смятам, че зависи от всички наши институции в Европейския съюз тези, които са тук в Брюксел, тези, които са в нашите национални столици. И също така парламенти и правителства да определят политиката, която ние ще наречем европейска политика. Така че вие тук имате специфична роля, специфична отговорност. И вие сте тези, които допринасят за намирането на общи решения. Вие търсите консенсуси, търсите да а, намерите общото между европейските интереси и националните интереси. И има моменти, когато е много трудно да видим някакъв такъв общ интерес. Но това е ключов момент за европейските граждани, защото а, сам, те трябва да са убедени, че само чрез общ европейски отговор ще успеем да решим проблема. Било то с сигурността, било то с иммигрантите, било с много други кризи. И моето впечатление е, че а, или ние ще трябва да успеем да работим заедно, да интерагираме на европейско ниво, или на национално ниво, разпръснати, просто няма да имаме възможност да действаме в големи мащаби. Парадоксът е, че въпреки това познание, европейският общ отговор ще бъде отговор на и трябва да бъде на отговор на нашите граждани, а едновременно с това ни е много трудно да изградим обща политика. Риска от провал е голям, реален. Смятам, че националните парламенти, както и европейският такъв, могат да изиграят специална роля за успеха. Европейския съюз не е само европейски институции и правителства, а това са и националните парламенти. Смятам за това, че този формат е много важен. И работата, която ние тук ще осъществяваме днес, е ключова. Това означава, че националните парламенти по някакъв начин са част от европейските институции. В този формат, в тази връзка, вие имате ключова роля. Искам да кажа, че срещата днес е част от много важен процес. Имахме неформален съвет на министрите и на министрите на отбраната в Амстердам преди няколко седмици под холандско председателство. Имахме също съвместна среща на министрите на външните работи и на отбраната относно общата стратегия по отбраната. също имахме и съвета на външните работи преди около седмица и тежък знаете, тежка среща на върха, Европейски съвет, четвъртък и петък но това са отделни стъпки от един общ процес, свързан с Ливия, с Сирия и с иммигрантите. И тъй като вече сме навлезли в този процес, смятам, че трябва днес да се занимаем и с институционалната същност на въпроса. И се радвам тук да видя, че Европейския парламент, както и националните, не са изключени от процеса. Знаете, че много пъти правителствата се обръщат към националните парламенти преди да, се, да стигнат до Европейския съвет. Като списък на приоритети, ако трябва да го изброявам, няма да ми стигне един час. А, и тогава, ако го направя, няма да има въобще време за диалог. Искам да избегна това и искам да ви помоля да се съсредоточим върху няколко неща, да ми позволите да го направя. Приоритети, които са били а, в първите няколко в моята дейност, за изминалите няколко седмици. Днес ще има много важна среща и с Яна Столтенберг, Знаете, че ще има такава среща и е, в, в, през лятото. И знаете, е, че по-късно ще има заседание и с Мартин Кюблер, който отговаря за Либия. Така че мисля, че и там може да задавате въпроси. Така или иначе смятам, че тези дискусии ще бъдат а, е, един добър старт. И смятам, че ще имаме все така чести дискусии. И смятам, че и становищата, които колегите ще ви представят, ще отразят много, много от ситуациите. Така, ще се спра на въпроса за иммиграцията. Нека да кажа, че ние имаме положителен график, така да се каже. Говорим за кризи, да, имаме много сериозни такива, но е важно, когато говорим за а, сигурност и за външна политика и за отбрана, да не забравяме че има положително измерение в нашата дейност. Имаме и успехи, които можем да разкажем. Светът все още има какво да разкаже като една положителна история. Няма да влизам в детайли, но все пак нека да кажа, че Европейския съюз е постигнал разлика, успех в някои области и това говори много ясно за нашата работа. Мога да спомена Колумбия, където също така играха и други измерения с Южна Америка, Балканите, с много трудности, дори и днес, вчера, днес, утре. Но вече виждате вече много положителни тенденции. Босна и Херцеговина, нещо, което преди една година изглеждаше невъзможно. Или пък работата с Тунис, с Марокко, страни, с които имаме специално сътрудничество и нашата работа там, за да, подсили гражданско, да подсилим гражданското общество и устойчивостта, вече дават положителни резултати. Също има и световни проблеми, като споразумението за климатичните изменения и други цели, които понякога също са европейски постижения, съвместно с някои други международни сили но нека, нека да се сроточим върху а, основните кризи, които ни засягат. И там има какво, с какво да се похвалим, въпреки, въпреки оставащите проблеми. Нека сега да се спра на Сирия. Разбира се, с радост ще откликна на поканата на Елмър в това отношение. Нека да кажа, че Вчера видяхте обявата за едно споразумение между Съединените щати и Русия. Те са, са председатели по Международната група за покрепа за Сирия. Знаете, че това беше изработено в Мюнхен на 12. Тоест, това е резултат от нашата работа. Работа, която започна през септември миналата година, по време на общото събрание, денят в който Русия обяви а, военното си участие в сирийския конфликт. Всички присъствахме там. И а, това беше деня, или по-скоро нощта, когато срещата 3 плюс 3 с Иран стигна до, спор... стигна до изготвянето на споразумение. Лавров беше там, както и много други министри на външните работи на Германия, на Обединеното кралство, както и на Китай. И след като разисквахме въпросите, свързани с Иран, това е част от добрите резултати от миналата година, ние казахме, да, ще бъде добре, сега след като решихме ядрения въпрос с Иран, да имаме един формат, който да отразява единството на региона пред международната общност относно кризата в Сирия. Имаме нужда от един многостранен подход, който да бъде представен. Също се проведоха преговори в Виена. И този многостранен формат определено действа. За първи път няколко месеца след това, през декември, т.е. за първи път след 5 години война, единодушно се прие една резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ след 5 години война. И пак в Мюнхен, преди няколко седмици, след една дълга дискусия, се постигнаха резултати по три основни въпроса. Първо, нуждата да се работи заедно, когато казвам заедно, Говоря от Саудитска Арабия до Турция, Иран, Египет, Русия, Съединените щати. И да се работи по а, хуманитарните елементи в кризата. Тоест да има хуманитарна помощ в тези обсъдени райони, 6 първоначално области и след това а, други няколко и само след една седмица, една седмица след Мюнхен, успяхме да изпратим 114 камиона хуманитарна помощ в пете от а, всичките шест обсъдени район. Над 80 хиляди души получиха помощ по този начин. Това вече показва, че нещата се движат. Нещата напредват. Когато говорим хуманитарна помощ, това означава спасени хора, спасени животи. Това означава, че ако погледнем съседните държави на Европейския съюз, хората виждат повече перспектива, повече надежда в Сирия. И когато казваме хуманитарна помощ, Казваме ООН, агенциите на ООН и Европейския съюз. Защото Европейския съюз и държавите членки заедно представляват две трети от финансирането и от ангажиментите за Сирия. Вътре в Сирия, там над 40 милиона от европейският бюджет а, биват им, а, инвестирани и също така а, голяма сума и за съседните държави, където трябва да се окаже помощ на беженците. Тук говорим за спасяване на човешки животи. Това е ключовата ни роля. Второ, работата по а, детайлите на а, прекратяване на военните действия. Седем дълги часа го дискутирахме в Мюнхен. Съединените щати и Русия бяха съпредседатели на групата и две военни сили, които имат присъствие на терена и които са членове на съвета за сигурност, те седнаха да говорят за а, всичките тези детайли. От военна гледна точка всички вие, които сигурно се занимавате с отбрана, знаете колко са комплексни тези разговори. Идеята е, беше да се разреши въпроса най-вече с Минария, където в северната част на Сирия, където имаме много специфична ситуация. Вчера беше обявено решение. Това е резултат от е, е, съдействието на Съединените щати и Русия заедно с други участници на терена, включително Европейския съюз. Тоест, там беше изпратен военен персонал от Женева и също се водеха и преговори на политическо ниво през изминалия уикенд. Ясно е защо Русия и Съединените щати участваха а, там и където играеха водещата роля, защото те са военните сили присъстващи на терена. Ние не водихме в това отношение, затова ние се съсредоточихме върху хуманитарната помощ. ние работихме по осигуряването на хуманитарна помощ и по спиране на а, военните действия. По спирането на военните действия много добра новина е, че постигнахме споразумение. Относно условията, сега ще трябва да ги видим приложени на практика в близките няколко дни. Нашата работа е точно в тази насока да а, тласкаме всички действащи лица да приемат тези условия и да ги спазят, да спазят своите ангажименти. ангажименти, които поеха, когато седяха на кръглата маса на международната група, а има и такива, които не са присъствали е, на масата, но те се влияят от тези, които са присъствали. Има също така и трети елемент. И нещо, по което трябва да работим. А именно, паралелно с хуманитарната ОС и с прекратяването на военните действия, да а, имаме международна подкрепа и международни действия за прекратяване на огня в, свързани с а, дейностите на ИДИЛ. И този трети аспект е свързан с политическия процес. Да говорим с сирийците, да се преразгледа конституцията, да се направят реформите, да се проведат избори в срок от 18 месеца да се включат в изборите и всички сирийци, които участват, които са извън Сирия, нещо, а те са голям брой. Това са елементи, които са а, приети от резолюцията на съвета за сигурност от декември. Това е пътната карта. И освен това, освен тези действия, имаме нужда и от а, политически път политически действия. Знаете, почнахме вече в Женева и после бяха прекратени преговорите, защото когато не участват другите двама основни действащи лица, другите две основни действащи лица, просто не може да се продължи. Та, в момента, в който в Мюнхен се започнаха а, действията за хуманитарната ос, както и за спиране на военните действия. Това вече беше началото и после вече можем да пристъпим към политическата част. Това са трите насоки на действие. Нещо, което изисква единство в целите, единство в действията между всички на маста за преговори. Which is... Нещо, което виждаме всеки ден, не е лесна задача и ще продължим да ви изпращаме, да ви държим информирани. И чух много гласове миналата седмица, когато а, много хора казват, а, вървим в грешната посока. Казахме го преди една седмица, казахме го и този петък. Смятам много мъдро. Не променяме политика, една седмица след като сте взели дадено решение, след пет години война. Придържаме се към ангажиментите, искаме всички да си изпълняват ангажиментите, дори да, да е трудно. Защото Европа е гласът, който води другите. Гласът на мъдростта. И ние имаме е, интерес войната да спре и да се преборим с ИДИЛ. И после да осигурим политическия а, преход. Това е нашият приоритет и ние заедно с американците и с ООН и с всички останали трябва да действаме и да тласкаме към този процес и да не изпускаме нещата от а, цел. Това беше казано в петък. Easy. Uh... И няма да бъде а, лесно, няма да бъде а, един кротък, гладък процес, но от септември до сега виждате нещата много бързо се предвижват и то в правилната посока дори и да има различни а, мнения. И не винаги действащите лица а, искат този дневен ред да се случи, но не трябва да се оставаме да бъдем дестабилизирани. И Знам, че ще се срещнете и с представителя на ливанският а, парламент. Много важно сътрудничество сега, особено когато Ливан е изправен пред големи предизвикателства политически, институционални, економически. Министра на външните работи на Ливан беше тук миналата седмица смятам, че е, ще бъде много добре да обмените становища с него днес. И сега, е, нещо друго, което, по което исках да говоря сега, кризата с иммиграцията и беженците. We have taken important... Взехме важни решения през последните 7-8 месеца. Нека да кажа, че това най-сетне се случи, защото от години всъщност <laughs> наблюдаваме миграционна и беженска криза. И е, необходими ни бяха няколко години, за да разберем, че е, в крайна сметка национални решения няма. До юли миналата година ние смятахме, че можем по национални пътища, така да се каже, да намерим решение, но а, а, междувременно вече знаем, че само на европейско равнище може да се постигне нещо. А, комисията, съветът са приели съответните решения и сега трябва да почнем да ги прилагаме. Всички тези решения трябва да се приложат. Това, което се случи миналата седмица в съвета във връзка с образованието, с горещите точки, с разпределянето и преместването на кандидатите за обежище. Всички тези решения ще трябва да се изпълняват. Е, трябва да организираме естествено и връщането на онези, които нямат право да останат на наша територия. И е, тук не на последно място битката с е, е каналджиите, с е, трафикантите. Е, е, бебето София е, се роди е, на. Е, един от нашите кораби, е, които провеждат спасителна операция в е, Средиземноморието. И затова и операцията е, се нарича София по името на бебето, което се роди на нашия кораб. И това, което ще правим в рамките на София е на операцията София е да спасяваме хора, да, но и да най-вече много активно да се борим срещу трафикантите. За съжаление, често виждаме всъщност, че става дума за сериозни грешки в управлението на потоците от мигранти в Европейския съюз. Но има и успехи. Има успехи най-вече по отношение на спасяването на човешки живот. Хиляди хора, ако си спомняте, загиваха в Средиземно море преди малко повече от година. В момента сигурно правим много грешки и сме допуснали много грешки, но в момента не може да кажем не, е, е, ние оставяме хората да потъват в е, морето. Не, нека да сме съвсем наясно, че дори един загинал е твърде много. Всеки човешки живот е изключително ценен за нас, но ние полагаме максимални усилия и постигаме успех в това отношение. И така, борбата с трафикантите е, стои на едно от челните места. Междувременно координираме действията си и с НАТО. Аз знае, че ви имате сериозна дискусия и с господин Столтенберг днес след обед. И след като НАТО взе своето решение вследствие на исканията, поставени от Турция и от Гърция за оказване на подкрепа, те действително провеждат вече много по-ясна подготвителна работа, нещата придобиват ясни очертания и в крайна сметка така, в момента ние малко е, правим завой към е, и военните, е, така да се каже, мерки. Е, но в момента е изключително важно да работим е, заедно с НАТО, който има определен мандат и е, присъствието на НАТО е, в региона е изключително важен. Това ще бъде тема на разговорите и с господин Сталтенберг, уверена съм. Много конкретни са елементите в, на сътрудничеството не е само това, което се обсъждаше на срещата на върха, но и по отношение на трафикантите, но естествено и по отношение на кибер атаките и редица други сфери, в които е, Европейския съюз и НАТО могат да си сътрудничат много по-тясно. Вече се водят разговори за едно такова задълбочаване на взаимодействието. Естествено, стратегиите са дългосрочни. Вътрешните мерки, контрола на външните граници, всичко това до голяма степен са е, проблеми е, вътрешни за Европейския съюз, вътрешни за Шенген, ако щете, дори в някои случаи. Да. Ние. Е, добре знаем, независимо от това, че има и възражения от страна на определени политици, знаем, че тези мерки са абсолютно необходими. Те са спешни. През последните е, години направихме каквото е, бе необходимо и най-вече през последната година, бих казала, на конференцията във Валета. Е, взехме важни решения във връзка с страните на происход по отношение най-вече на е, африканските страни, Сахел, където имаме, така да се каже, споделени интереси по отношение и на беженци и мигранти, но и по отношение на е, сигурността и Пакистан, Афганистан естествено също. И така, е, търсим различни форми е, на действие, за да решим изключително сериозните проблеми. Много пътувах в последно време и в Нигер бях, и в Етиопия, и в Иран. И участието на Иран е, е, в е, всички тези усилия, включително и по отношение на Сирия, естествено са част от разговорите ни. Ние знаем, че каква е в крайна сметка посоката и крайната цел на мигрантския поток. Много важно е във всеки случай да обърнем особено внимание на е, създаването на условия за е, интегриране на младите хора е, и за създаване на добри условия на стабилност, мир и економическо развитие в региона, но естествено знаем, че много от младите хора са на път към Европейския съюз. Не можем да пренебрегнем този факт и трябва да създадем условия за живот и за интегриране на тези хора. Имаме и така наречените ангели на сигурността, които действат и при всички положения с редица инструменти, ще решаваме въпросите, свързани с страните на происход, страните на крайна дестинация, крайната цел, страните, на, през които транзитно преминава миграционния поток, всичко това естествено ще бъде обхванато в един общ пакет, в една стратегия, която би трябвало да управлява процесите. По-добре. На срещата на върха на НАТО през юли ще се обсъждат важни въпроси. Аз съм сигурна, че с Йенс Столтенберг ще обсъдите тези въпроси. Е, естествено и по отношение на е, сътрудничеството, на боеспособността на възможностите за борба срещу организирана престъпност, киберпрестъпност и така нататък. Съвета на отбра... за... по въпросите на отбраната застава в Амстердам. Преди няколко седмици засегнати бяха важни въпроси. Нека да кажа няколко думи и за Либия. Аз знае, че вие ще се срещнете и с Мартин Коблер и най-вероятно с него ще обсъждате тези въпроси, но изключително важен е въпросът е, във връзка с е, Либия. След е, много интенсивни размисли и действия в това отношение стигнахме до заключението, че сигурността в този регион не е само свързана с Либия, но и с съседните държави и Тунис, и Алжир и изобщо Северна Африка. Особено Тунис е застрашен и изложен на различни сътресения и опасности в резултат на динамичните процеси. Там Египет също, естествено и Алжир и от една страна, ние се опитваме е, да започнем е, така, с е, създаването и съставянето на едно е, правителство, на е, национално правителство в е, Либия, но необходим ни е, е институционален партньор, с който международната общност е, може да работи. Е, ние в Европейския съюз сме подготвили 100 милиона евро за укрепване на капацитета институционалния, за изграждане на някаква инфраструктура в това отношение за работа с гражданско общество, но а, първо а, трябва да а, видим как стоят нещата с създаването на едно правителство там. На, а, и освен това, сигурността е много важна, защото е, нас ни засяга много повече активността на е, Исламска държава на Даеш, е, е, която в момента е, се базира е, там е, е и вече е там. Е, като че ли е, това е първо наш европейски проблем и след това либийски е, проблем. Mm министър-председателя в Либия знае много добре за това, че ние се тревожим от едно такова развитие. Срещнахме се преди около 2-3 седмици, както и с други представители на институциите там и очевидно интерес има и от двете страни трябва да укрепим е, институциите и е, да задълбочим взаимоотношенията, най-вече за да постигнем сигурност. Естествено, е, много важно е да имаме институционални партньори, събеседници, лица за контакт от институциите в Либия, за да можем да прокараме изобщо някакви мерки и да реализираме нашата малко по-дългосрочна стратегия. Благодаря ви. Свършвам сега, за да можем да проведем дискусията и да получите думата и вие. Имаме много, много заявки за изказвания. Очевидно, е, няма да можем да чуем всички, но аз ще запазя списъка и ще се ръководим от него. Минута и половина за изказване. Съобразявайте се, моля, с регламента. Господин Схапър от Нидерландия е първият. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми възможност да задам въпрос. Искам да се спра на сирийската криза. Казахте, че, е въпрос, че е бил зададен въпрос а, за беженците и къде е ролята на Европа. Смятам, че това е много важен въпрос за сирийската криза. Къде, къде сме ние? Каква е нашата роля? Вие обяснихте нашата роля, но все пак, когато се обърна към моите избиратели, те ме питат защо, защо трябва защо трябва да виждаме това, което се случва? Каква е ролята на Европейския съюз? Смятам, че трябва да се спрем на няколко измерения. Първо, хуманитарното. Е, Европейския съюз е, отделя много средства. Е, смятаме, че сме един голям актьор в това отношение. Но смятам, че трябва да работим едновременно с това и по политическият въпрос военната роля. Ние нямаме такава, но все пак искам да имаме повече присъствие в политическото, политически аспект. Вие споменахте мирния процес, преговорите в Виена, в Женева. Един от основните въпроси, който ще бъде и за бъдеще такъв, каква е ролята на Асад тук? Дали не трябва той да участва в споразуменията за прехода или ще трябва да напусне, според нас, ние трябва дори да го изправим пред съда. И а, каква ще е неговата роля, защото тя може да бъде проблематична при бъдещите преговори. Благодаря. А, господин Брок, един кратък коментар. Смятам, че това ще бъде много интересно, ако ни опишете какви са отношенията между с Турция и с Русия. Благодаря. Mr. Kolatian. Господин Колатиан от Румъния. <clears throat> Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на върховния представител за интересния дебат. Наистина следих с интерес развитието на европейската стратегия. И смятам, че всички елементи, свързани с съседните държави, това са важни, важни елементи. Като румънец със сигурност разбирате, че съм заинтересован от случващото се в съседните държави. Искам да ви попитам, колко внимателни, предпазливи или колко амбициозни мислите да бъдете, когато предлагате бъдещата стратегия за сигурност на Европейския съюз. Спирам се най-вече на източното партньорство, защото когато говорим е, за Европа, трябва да говорим първо за сътрудничество с европейски държави, които са с европейска идентичност и се намират на европейския континент, поне повечето от тях. И тук искам да кажа от национален опит. Имаме много сложна ситуация която се определя от доста елементи. Например, конфликтите, качеството на политиките в някои държави, корупцията, свързани с управлението на руския президент, както и много други задълбочени проблеми, а именно липсата на европейска перспектива за държави, европейски държави, например Молдова. Въпросът ми е колко амбиция или колко предпазливост мислите да сложите в този, да вложите в този въпрос. Благодаря. Uh, much, uh, Благодаря, господин председател. Нашата група приветства усилията на външната служба да се спрат военните действия в Сирия и също ние Както знаете, в Обединеното кралство сме на прага на референдум за излизането от Европейския съюз и евроскептиците непрекъснато казват, че да, тези бежанци, стотици хиляди, които пристигат в Германия, ще получат а, немски паспорти, а пък те може би са джихадисти и после ще дойдат в Обединеното кралство. А, аз лично смятам, че Германия е доста по-строга създава на националност, отколкото ние. Но смятам, че стабилизирането на Сирия е много важен а, елемент а, и това ще повлияе на нашия референдум. И въпросите ми са следните. Не разбирам логиката на НАТО сега в участието му, военното му участие в а, а, морска операция за трафикантите на хора край Турция и Гърция. А пък имахме също такива и а, имаме такива трафиканти в либийски води. Защо там нищо не се прави, след като това е толкова необходимо занятие? Другият Другото нещо, което ме тревожи е увеличаване на напрежението между Турция и Русия и заплахата отново да бъде свален самолет и тогава може да се стигне и до война. И също Саудитска Арабия и Иран. Господин Танок, превишихте времето си. казва председателя и го прекъсва. Благодаря. Една забележка. Много пъти тук се чува, че а, търсещите обежище получават паспорти в Германия. Много, много лесно германски паспорти. Не е така. Те получават а, статут на бежанци. И а, понякога те биват върнати вкъщи. Статута на беженец не го определя Германия. Това е по международна конвенция. Това е поредната кампания на Обединеното кралство, където се казва, че Европа създава проблеми. Това е лъжа, долна лъжа. А сега госпожа Саркохава.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 конфликта продължава 6-та година и сега обявявате някакво неясно и мъгляво прекратяване на военните действия. Е, Турция е, се отказва от всички ангажименти, които беше поела и отказва натиск върху бежанците, а намесата на НАТО превръща зоната в бойно поле, което ми напомня студената война – мисля, че е, това, всички тези мерки, които обявихте, няма да имат никакво влияние е, върху крижата с е, бежанците. Трябва да се контролира и руското присъствие в региона. Не коментирам факта за затварянето на граници в Европа, но просто не разполагаме достатъчно време, за да формулирам всички въпроси благодаря, господин председател. Благодаря е, на върховния представител за информацията, която получихме. Благодаря на е, колегите, е, които е, работят е, много активно. Естествено има е, въпроси, свързани с безопасността, сигурността, с опазване на климата, които не са в състояние да бъдат решени в национални граници. Как точно ще се организират взаимоотношенията е, между държавите членки, в конкретния случай с Обединеното кралство, е, ще зависи естествено много от е, усилията и на двете страни. Моето, моето Обединено кралство, в което влиза и Уелс и Шотландия, е заинтересован да работи в тясно сътрудничество с останалите държави членки и с Европейския съюз по редица области и сфери, в които ние имаме много общи интереси. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа върховната представителка. Искам да направя няколко кратки коментара. Първо, по прехода в Сирия. Е, очевидно е, че бъдещето на Асад е нерешено и докато не решим този проблем, ще бъде трудно да се е, задвижи политическия процес, за който говорихте трябва да разчитаме на помощта на някои от нашите съюзници. Но съюзници като Турция не се държат така както подобава и особено по отношение на кюркския народ. Като жили ли Саудитска Арабия не цели политически преход по отношение на миграцията трябва да търсим сътрудничеството на държавите от южния бряг на Средиземно море. Да засилим борбата с бедността и неравенството в тези държави. Смятам, че не, не правим достатъчно. Имайки предвид е, демографските тенденции, економическата криза, трябва да си дадем, че след няколко години ще има милиони млади безработници в този регион. Е, е, потенциални бъдещи джихадисти. Ако не моля, придържайте се към една минута, нямаме време. Защото госпожа Магрини трябва да отговори после. Сега господин Убър. Uh, Благодаря, uh, госпожо върховен uh, представител. Господин Брок, вие сте колега и от партията. Искам да задам въпрос на госпожа Могерини. Относно Африка и стабилността. И да питам какво е влиянието на решението на Европейския парламент, какво е влиянието на решението относно сертификация на ресурсите. Когато говорим за уроците, които сме си полуките, които сме си извлекли, нека да не забравяме какво стана в региона на големите езера в Африка. 60 600 хиляди души бяха засегнати в областта на Катанга. как със случващото се там, с липсата на сигурност в северната част на Африка, в Мали и случващото се и в Акме, А как ще спрем бежанците от Африка към Европа? Знаете какво става? Един милион малко мащабни операции в миньорският сектор – Господин Панцери, беше прекъснат оратора. Благодаря. Вие казахте много важни неща за ролята на парламентите, които могат да допринесат и да променят тази обедняла, изтързана Европа, която като ли изглежда безсилна. Трябва максимално да се използва европейската външна политика. Може би трябва да жертваме малко суверенитет на държавите в името на тази политика. Съгласен съм с вас а, по, по отношение на Сирия. А що се отнася до мигрантите, има два важни елемента. Ресурси за външните граници и всичко свързано с Дъблин. не, не, няма да обсъждам това, което ще стане в Тобрук, но вие казахте две важни неща. Трябва да се помогне на Тунис и Египет и Судан. Благодаря. А, сега, някои се питат на какъв принцип давам думата. Правя го по политически групи, също а, Европейски парламент, Национален парламент. Така редувам. Сега, господин Качински. Благодаря. Аз представям Сросбри и ние очакваме с нетърпение референдума. Някои от нас въобще не са били питани по та, Европейския съюз. И за някои от нас, например на възраст 44 години, за нас първи път ще има възможност да решаваме за Европейския съюз. Искам да ви попитам. Ако, Евро... ако Обединеното кралство реши да се оттегли от Европейския съюз, ще направите ли всичко възможно във вашата служба да осигурите добри отношения, двустранни отношения с Обединеното кралство, както във външната политика, така и в търговията? I, I Аз участвах в преговорите, където беше казано, че когато не е не и че ние ще приемем нето. Floor, that is the right of the chairman. Mr. Ostrev... Господин Остревичи. Thank you, chair. <coughs> Благодаря, господин председател. Госпожо а, върховен представител, неко, нека да ви благодаря за доброто сътрудничество с вас. Много често а, ви виждаме в този формат, но също смятам, че а, не, че е време да се спрем на основните решения, които а, ние които вие направихте за а, промяната на санкциите с а, Беларус. Това е стъпка в грешна посока. След а, толкова дискусии в АФЕТ а, бяхме взели друго решение. И а, знаете, че Беларус ще изгражда атомна електроцентрала по а, руски модел – и а, Лукашенко казва, че това ще бъде най-ефтината атомна електроцентрала на света. А, мисля, че <laughs> вече достатъчно сме се напасили от ефтини атомни електроцентрали. Ако ще имаме диалог за ядрена сигурност с а, Беларус, не само за диалога за човешките права, а, мисля, че ще е добре да, уча... да се спреми на тази тема и това да засяга всички държави от източното партньорство. Госпожа Лулин? Е, Благодаря. Госпожо Могерини, вие говорихте за операцията София е, в е, хуманитарен контекст. Междувременно обаче бяха прияти редица мерки е, и е, бяха приложени също е, редица мерки в рамките на тази операция, които имат военен характер. Дали е, смятате да разширите нещата, е, така че да обхванете и още по-рискованите е, пътища? Ще е, се прострели операция София и върху е, крайбрежните зони? ще се работили съвместно с САЩ, които започнаха с бомбардировки в Либия. И един въпрос към Сирия. Бунтовниците там желаят да започнат сериозни преговори едва когато има категорично решение по отношение на отстраняването на Асад от неговия пост. Да, в този смисъл не може естествено да се изключи постигането на някакво споразумение с бунтовниците и с Русия, но все пак предварително не бива да се предрешават нещата. Госпожа Лохпилер, благодаря. Държавите в Сахел бих искала да разгледаме. Еритрея, Сомалия, процеса от Котону. Многократно вече сме поставили въпрос. Те знаем много добре, че мигрантите, беженците преминават там транзитно и са подложени на е, преследване, на репресии, на изтезания. Е, така че е, процесът, който вече е започнал от страна на Европейския съюз, всъщност цели най- осигури един сигурен коридор за бешенците. И освен това, 40 до 50 трафиканти са вече заловени в рамките на една втора, така да се каже, акция е, от операцията София. Смятате ли, че това е успех? Сега ще поискам съветниците по различните политически групи да дойдат по-късно. Е, с тях е, ще разискваме отделно въпросите, защото няма да имаме време за всички. Просто те да дойдат след обед. Господин Немет. Благодаря, Елмър. Уважаема Федерика, поздрави от Унгария. Искам да ви поздравя за подготовката е, на е, Световната стратегия за сигурност. Смятам, че националните парламенти имат е, своята роля в това отношение. Аз лично изпратих писмо по този въпрос до вас и се надявам, че вие ще можете да, да продължите тази позиция. Няколко въпроса. Първият относно Сирия. Смятам, че е много важно да а, приветстваме оповестеното примирие, а, но най-важното е политическия процес. Как вие, Федерика, виждате бъдещето на кюрдската общност в Сирия. Смятам, че това е един от най-важните, едно от най-важните измерения на политическия процес. Особено поради а, особено чувствителното поведение на турците към кюрдите. Вторият ми въпрос е Русия. Говорим все повече за санкции 216 може би ще повдигне много, много ключов въпрос. Какво да правим с Русия? Относно връзките с Сирия, те са нужен съюзник. Но какво да правим относно Украина? Там още ли е жив процес от Минск? I hear uh, a lot coming, especially from the right side of the uh, hemicycle, saying that Minsk is dead. Да, чувам немалко подобни изказвания, най-вече така от десния спектър, че Минск е опрял. Е умрял. Обсъждах въпросите с господин Порошенко и с външния министр само преди една седмица и мога да ви кажа, че няма да престанем за това да настояваме да се спазва. споразумението от Минск. Това е не само позиция на Европейския съюз, но и на украинските власти. И естествено по този въпрос просто няма да има сделки, както се казва, и няма да отстъпваме Нека да ви прекъсна все пак самик. За втори път координатор не получава думата. Исках да задам много важен въпрос. Не, вашият, вашето време вече изтече. Не. Ние не получихме тук думата. Не. На мен ми отказахте думата. Господин председател, ако ми позволите, ще продължа с отговорите. Поставихте още два въпроса за преустановяване на военните действия. Да, много се надяваме, че това ще се случи, но имаме вече известен опит и затова съм много предпазлива и в подбора на думите си. Пет години се водят военни действия там. А, а, може би, ако се бяхме срещнали в този формат, да кажем преди година, около 90% от въпросите, свързани с Сирия, нямаше да получат отговор. Но през последните, или поне не е положителен отговор, но през последните 5-6 месеца аз виждам вече едно много положително а, развитие, което води към така, целта прекратяване на огъня, но нещата са много деликатни. От една страна, и освен това се развива динамично. От една страна имаме вече 5 години война и от друга страна международна рамка, в която е, се опитваме да е, постигнем някакво решение. Започваме с, е, започнали сме с разговорите и преговорите, опитваме се да постигнем неща. Е, е, не е в рамките на една седмица. Очевидно няма да е достатъчно. И две седмици няма да са достатъчни, за да почне да се изпълнява решението за прекратяване на огъня. Но все пак е нещо. Нещо се случва и то е добро. А остават ужасно много въпроси и задачи, които трябва да свършим. Uh... Русия, САЩ е, имат водеща роля в международната група. да, Европейския съюз може би не е, казват някои е, чак толкова важен играч, но имайте преди, че става дума за война и че е, е, има държави, включително и от Европейския съюз, които е, е, участват във военните действия там на място. Но ние, като Европейски съюз, е, действаме единно, е, заедно с съвета за сигурност на ОНЕ. Естествено, има военни играчи там на място. И ние се опитваме да ръководим процеса заедно с други. Заедно с други. Турция, Иран, Йордания, Ливан са държави от региона, с които се опитваме заедно да постигнем нещо. И естествено, много важният е, въпрос хуманитарна помощ. Е, не е, свеждайте нещата единствено до хуманитарното. Не. Водене на преговори и създаването на коридор за хуманитарния конвой изисква невероятно много политически усилия, много динамика е, в позициите на страните. Да, хората е, вече разговарят на масата на преговорите. Не винаги се съгласяват, не винаги се договарят помежду си, но е, в крайна сметка Става дума за нещо изключително важно. Не само оказването на самата хуманитарна помощ, не само гарантирането на този хуманитарен конвой, но на масата на преговорите, когато става дума за хуманитарната помощ, ние разговаряме. Страните разговарят помежду си, създават основата за доверие в отношенията помежду си. Да, в Женева е, ние е, също сме представени и от е, нашите военни експерти, които участват в разговорите за прекратяване на огъня макар че ние като Европейски съюз не участваме е, в е, военните действия там, но е, ние не можем да останем извън преговорите. Не става дума единствено за военни аспекти, които се решават, но и за много други хуманитарни и така нататък и политически бъдещето на САД, ролята на международната е, група за подкрепа на международната общност и на Европейския съюз не е, е така съсредоточена върху създаването на някакви предварителни условия и поставянето на предварителни условия. Не, ние искаме е, да създадем условия за преустановяване на военните действия и за е, успокояване и умиротворяване на ситуацията. Е, Съдбата на Асад за нас е, е ясна. Не защото Европейския съюз не го харесва, а, а защото просто той допусна това положение е, в страната и е, е, хвърли е, своята страна в е, една петгодишна война. Вече пет години. А, а, така че ние. Е, преследваме е, една определена цел и това е мира, това е, е възстановяването на страната. Очевидно сега няма място в тази наша е, цел. Но има и други, които подкрепят Асад, както знаеме. Но при всички положения, по отношение на пътната карта, ние постигаме споразумение с Русия, с САЩ, с Иран, с Турция. И е, ако се стигне до избори и организираме тези е, избори, естествено, е, ще могат гражданите да се произнесат и по въпроса за това, кой ще ги управлява. И сега, от една страна, вътре в Турция има проблеми във връзка с е, кюрдите. Европейската позиция е ясна. Ние е, от една страна е, осъждаме терористичните действия на ПКК. Но същевременно смятаме, че процесът трябва да бъде е, ръководен по друг начин, не така както турските власти така, изостриха напрежението през последните седмици и месеци. И смятаме, че трябва да се търси един по-конструктивен път и от двете страни, и от страна на кърдите, и от страна на турското правителство. Ирак, е, е, Сирия, Турция, това са страни, в които живеят кюрди, има кюр... кюрдско население и ние трябва да е, гарантираме зачитане на постигнатите договорености по отношение на кюрдите, но също и зачитането им от страна на кюрдите. Е, проблемите трябва при всички положения да бъдат решени по един разумен, е, е, приемлив начин в съответствие с международното право. Това е един от най-трудните проблеми, е, които трябва да решим не само в региона, но той е важен и за Европа. Е, по отношение на Турция и Русия и напрежението между тях, както и е, Саудитска Арабия и Иран. Опитваме се да спрем нарастването на напрежението. Е, всеки път е, е, Обръщаме внимание на факта, че в Сирия се води задочна война от е, различни е, страни. не мога да нарека тази война нито студена, нито гореща, <laughs> Просто там участват ужасно много различни сили, е, е, които очевидно имат различни виждания по въпроса и различни интереси. Е, Европейския съюз се опитва да стабилизира ситуацията там и най-вече да прекрати военните действия. Относно Турция попитахте каква е ролята на НАТО в този регион. Първо, поканям ви да дискутирате това с Янс, защото НАТО все още дискутира вътрешно мандата за своето присъствие. И няма да бъде честно за мен сега да коментирам нещо, което не принадлежи на правомощията на Европейския съюз, на друга организация. Но това, което ние дискутирахме с Янс, и което разискваме редовно с НАТО, е, че ролята на НАТО ще бъде да подпомага в Егейско море, най-вече да подпомага Турция и Гърция да следят и да управляват иммигрантските потоци. Това, което ние правим в Средиземноморието е съвсем различно, а именно там са военни операции – които са в международни води на този етап, операции срещу трафикантите. Операции много по-големи от тези, за които вие говорите. Ако желаете допълнителна информация за броя на иммигрантите и за трафикантите, обърнете се към а, италианските власти. Те а, имат официални данни. Така че това са операции. Имаме оперативен мандат. Този мандат няма никаква възможност да се развие в каквато и да била операция на терена. Много пъти сме го казвали. Това не е в оперативните планове и не е в мандата на операция София. Идеята е да разбием тази фаза, а именно а, да спасяваме живот на хората, които са заплашени в Средиземноморието. Това е за Средиземноморието. Основната цел обаче, разбира се, са трафикантите. А, има и неща, по които ние имаме нужда от координация съвместно с НАТО а, имаме нужда от техните данни и разузнаването им, защото трафикантите могат да променят пътищата. И то много лесно. И, и съответно такава съвместна информация а, води до много по-добри резултати и тя е много полезна. Но така е, че същността на нашата операция е различна мандата на операцията на НАТО в Егейско море се разисква все още и доколкото сме дискутирали. Има две, е, два члена на НАТО, които не са членове на Европейския съюз. Именно защото, именно за това всъщност основният действащ партньор е НАТО. И, и съответно Турция трябва да изиграе същата роля като всички останали. Знаете, че Турция е съюзник на НАТО. Някой от вас а, споменават а, глобалната стратегия. Радвам се да видя е тук, Тито. И виждам колеги тук, а, колеги от парламента, от националния парламент, министри. А, тази стратегия ще бъде и амбициозна, и реалистична, прагматична. Нашата роля, особено при източното партньорство, е да сме близо до границите. Нашата цел обаче не е да подкрепяме политическите партии или политически личности, а реформи. И смятам, че тази стратегия може да ни позволи да вървим в правилната посока. И като цяло искам да ви благодаря на всички за подкрепата, която получаваме от националните парламенти и въобще за цялото изработване на стратегията, на изготвянето на тази политика. И със сигурност ще имам и други възможности да се върна на тази тема. Точката е Обединеното кралство. Обединеното кралство и добавената стойност на, на Обединеното кралство за Европейския съюз се вижда всеки ден. Дори нещата, които разискваме сега, работата, която осъществяваме по Сирия в националната група, международната група за покрепа, разбира се, там участват и е, Обединеното кралство. Имах дискусия с Хаман по тази тема вчера. И когато говорим за борба с трафикантите, Обединеното кралство също допринася за нашите операции. И работата ще бъде, би била съвсем различна. И европейската политика за сигурност би била а, съвсем различна без а, приноса на Обединеното кралство. Така че за нас е от ключово значение Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. И това казах и на премиера Камерън по време на Европейския съвет. Интересите на Обединеното кралство във външната политика и в политиката по сигурността в някои случаи могат да бъдат обслужвани по-добре и дори понякога единствено чрез европейски инструменти. Нека да дам конкретен пример. Бях в Лондон преди няколко седмици за една конференция за Сирия. Ето, работихме отново ръка за ръка и постигнахме добри резултати. Това беше възможно само благодарение на координираните действия на Европейския съюз. И е, в това отношение Европейският съюз успя да обяви че се вземат предвид британските идеи за инвестициите в Йордания – да се подкрепи по този начин създаването на работни места за сирийски бежанци в Йордания и по този начин да им се осигури а, пребиваване и устойчиво а, пребиваване там. Това съвместно с, разбира се, йорданските власти. И а, относно също така происхода, правилата за происхода от и Йордания. Това са все неща, които а, бяха разисквани и които не биха могли да бъдат постигнати а, само на британско ниво, без съвместно сътрудничество с Европейския съюз. Така че, особено когато става въпрос за външна политика и политика за сигурност, а, британските интереси се обслужват само и най-добре от европейските инструменти. Така че да, въпреки всичко, ако европейският, ако е референдума на Обединеното кралство вземе друг, а, друга насока и е, ви излезете, както каза Елмар, аз ще направя всичко възможно да осигурим добри, добро сътрудничество, двустранно сътрудничество, но това трябва да бъде договорено от Обединеното кралство и останалите 27 страни и членки. Тези държави също ще решат как ще протичат устранните им отношения. Това ще бъде вече по-друг тип отношение. така че това, което зависи от мене, ще бъде направено. И а, няколко думи на италиански да се върна на нещо много точно, което каза Антонио Панцери. В момента Европейския съюз преживява много тежка ситуация и е много важно, както каза той, да се отстъпи малко от суверенитета в полза на външната политика. Всъщност това ще ни позволи да засилим суверенитета на Европейския съюз в световните дела. Има много сложни проблеми в Сирия, в целия близък изток, из... в източните държави. И за да има Европейския съюз силен е, суверенитет, е, трябва да има обща и силна външна политика. Трябва да си дадем смятка, че отстъпвайки от, своята, от своя собствен суверенитет, държавите ще засилят общия суверенитет на Европа. Рядко сме били изправени под поредица толкова тежки кризи и е много важно да изберем пътя, който ще ни даде възможност да вървим напред, иначе ще бъде непростимо. Наистина сме изправени пред парадокс да останем заедно, е, като европейци е по-важно от всякога. Но за да стане това реалност, трябва да вземем редица важни политически решения. Не става въпрос да се откажем от суверенитета на нашите държави, а да увеличим общия ни суверенитет. 70 decades. Thank you. Надявам се, че постигнем това за следващите десетилетия. Thank you very much, Благодаря, Федерика. Желая ви а, приятен обяд. And, but, uh, wish you good lunch and Frederica good... А на Федерика лек полет. Или приятен обяд и на нея. Седаме.